It's a problem of those who are not here. Good morning. Добър ден. А, имаме съвсем малко време. Разполагаме само с един час, за да гласуваме. А, гласуването ще е много трудно а, по трите доклада. Така че да започваме. София. Und was? Ja, ich soll was sagen. Also hier ist schön, schönes Wetter draußen und äh, да, сега ще започна с това, че времето навънка е прекрасно. Добро утро на всички. Вчера вечерта имахме заседание на координаторите. Е, резултатите ви бяха изпратени нощес е, по, по имейл. Ще ви помоля да ги разгледате и до края на днешното заседание да кажете дали имате нещо против. А, сега ще гласуваме мнението на Извинявайте, казва председателката. Ще а, гласуваме първо доклада на госпожа Паядели а, за а, знака за европейско наследство. Госпожа Паядели, искате ли да кажете нещо? Заповядайте. Да, трябва да благодаря за възможността да работя по толкова важна тема. Много бих желала да подчертая прекрасното сътрудничество с докладчиците в сянка, с колегите, както и с комисията и съвета. Благодаря. И така, смятам, че можем да преминем към гласуването. Носите ли си електронните карти. Добре, да започваме тогава заглавието на изменение първо за. Против, трябва да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 10 против, 5 за. Не, 15 за, 10 против. Приема се. Окей, Okay, I'm right. You are right. Да, аз съм права. Не, вие сте прави. Отхвърля се, защото имате 10, 15 е, за, 10 против, 5 въздържали се. Какво сега? Ти за ли си или против? Добре, значи 6 за 10 против. Сега, за да е ясно и да знае госпожа Палиатели, имаме 10 против и 6 за. Вижте какво. Ако дойдете на време и вие ще имате възможност да гласувате. И така. Сега сме 7 на 11. Член 16, първа част. Кой е за? 60, извинете. Против. Отхвърля се. Втора част за. Против. Отхвърля се. 61. Оттеглено. 6. За. Против въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 оттеглено, 64 оттеглено, 7 за, против. Ще проверим, моля да гласувате. Прекратете гласуването. 12 на 12 отхвърля се. 65 оттеглено, 8. За. Против. Приема се. 68. А, пада 66. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 12 на 13. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против, въздържали се, приема се 70 за. Против, въздържали се, отхвърля се 71 за.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 ще проверим. 78, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 12 на 16 приема се. 80 за. Против. Приема се 17. 17 отпада, добре. 79 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 10 приема се. 81 за. Против. Въздържали се проверяваме. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 81 се приема 14 на 13 гласа. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Отпада. Отпада. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Вие, вие седите на някакво неправилно място. Моля, преместете се, защото това ме обърква, казва председателката. Един от нашите колеги от НП е седнал отляво и аз не знам къде е мнозинството. Моля, новия колега от Унгария. Добре, дошли при нас, колега, но при нас седим по точно определен начин. А той не си е намерил мястото. Просто седни някъде в дясната част, за да види, да види къде си. Точно така. Вероник, може ли да помогнеш на колегата? Много мило благодаря. 90. За. 90. 90. За. Против? Въздържали се, отхвърля се. 91 и 92 са идентични за. Против? Въздържали се, приема се. 93 за. Против? Въздържали се, приема се. 95 за. Против? въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, проверяваме, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 17 на 11 приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 26 на 1, то е било очевидно. Къде са ви били ръцете? Е, с забавене малко гласувате, е, когато... 99 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. 98 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. 100. Разделно гласуване първа част. За. Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 102 за. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 на 13 приема се. 104 на две части. Първа част за. Против? Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. За. Против? Отхвърля се. 22 за. Против. Въз... Приема се 105 за. Против. Проверяваме. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 17 на 8 приема се 23 за. Против. Въздържали се приема се 106 за. Против. Въздържали се, проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 15 на 13 гласа. Е, един депутат от Зелените в повече гласува. Може да сте за, просто не може да гласувате. Един от Зелените. Кой тук е зелен? Де Юнкерас гласува, госпожа Трюпер тогава, Трюпер не трябва да гласува. Was it? But it was, it was nothing, es war nicht беше важно, защото разликата в гласовете беше само един глас. Какво казвате? Може ли да си включите микрофона? Сигурна ли сте, че не беше голяма разликата по този въпрос? А, не, но може да го проверим. А, кой номер беше? 106. Добре. 106. Кой е за 106? оле ли? Против? Добре. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, мислите, че не е сработила машинката? Ами няма значение, той без това падна. Ако е било 13 на 13, той няма карта и е за. Добре, 14 на 13 значи се приема. Не. Е, новия колега от е, Унгария още не е получил карта. Трябва да му броите гласа. И освен това, е, една, едно устройство не работи, значи 14 на 13 приема се. 106. 108 за. Против? Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 109. За. Против. Приема се. 24. Отпада, пада. Добре. 110. За. Против. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 18 на 11 гласа. Устно изменение на госпожа Ранър за. Против? Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 11 на 13 отхвърля се. 111. За? Против? Отхвърля се. 25 за. Против?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 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 123. 123 за против, въздържали се, приема се, 35 за, против, въздържали се, приема се, 36 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, ще проверим, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Не, приема се, поправя се председателката. Ще, да, трябва да включа и вашите гласове. 126 за. Против. Въздържали се, ще трябва да проверим е, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 37 за. Против.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 Погледнете този резултат. Това е заради забавянето във времето. Да го кажа ли на английски? Да, аз разбрах, разбрах. Аз бързам само, за да, за да ви харесва на вас. 43. 43. 43. 43. За. Против. За. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 131 за. Против. Не, това отпада. Отпада. Добре, ще трябва да ми казвате веднага, когато нещо пада. 45. За. за. Приема се.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 Всички надолу са а, оттеглени. 145 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, Въздържали се ще провери. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 5 за. Против въздържали се, приема се 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, гласуване за целият доклад. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 28 на 0 гласа. Поздравления за докладчика, госпожа Паядели. Благодаря ви. Все. Сега ще гласуваме е, мнението на госпожа Камър Еверт. Искали тя да вземе думата? Да. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Исках да благодаря още веднъж на всички е, участвали в това дело. Мисля, че това наистина беше тежък труд. Но ако приемем нещата в този вид, мисля, че проекто директивата, която ни бе представена, ще бъде подобрена. Благодаря много на всички бюра на политическите групи, на Штефани Биазоли, на всички докладчици в Сянка. Штефани Биазоли работи последните дни по листата за гласуване. Още веднъж повтарям благодаря на всички за работата по тази конструктивна тема. Председателката, започваме с гласуването. Изменение 80 от заглавието за, против. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12, извинете, 13 за, извинете, корекция. И така, 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за. Това е изтрито. Ако се приеме 117 е, пада. И така, 17. Кой е за? Против? Въз... Трябва да проверим. Откривам гласуването. 16 на 13. Прието. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. 123 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 14 на 14 е отхвърлено. 143 за. Още веднъж. Още веднъж, защото 141. Откривам гласуването. Приключи гласуването. 12 на 16. Голяма разлика. А с него стават 17. 12 на 17. А, ти си си взел картата. Добре. Чудесно. Отхвърля се. Така, сега 143 за против въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Сто четиридесет и две за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за,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 против, въздържали се, приема се. Е, устно изменение от Едика Гълпец и не е тук, но кой е за, против, въздържали се. Е, откривам гласуването електронно. Отхвърля се 16 на 12. 56 за, против. Проверка. Приема се. 25 на 6. 154 за, против, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се. Трябва да проверим отново. Приключи електронното гласуване. Приключи гласуването. 16 на 15. Отхвърля се. 155. За. Против. Въздържали се. Приема се. 156. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека проверим. Значи по 156 гласуваме. Приема се. 58 за. Против, въздържали се, приема се. 59 за. Против, въздържали се, приема се. Има един социалист повече, ми казва колегата. Господин Репо, забравете да гласувате. но моля ви останете, защото ни трябват. Сега. 58 за, против. Сега какво правим? 58. Кой е за? Против. Трябва да проверим. Откривам гласуването. 58. Приключи гласуването. Ja, момент. Окей. Окей. Секретариатът ми каза нещо грешно. Аз не съм виновна. Не винаги аз съм виновна. И така. 158. Моля. Откривам гласуването. Приключи. 15 на 13. Отхвърля се. 159. Почвам на английски, че може би е по-лесно. За, против, въздържали се. Vote is closed. Гласуването приключи. Отхвърля се. 14 на 13. 160 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. 162. Оттеглено е, нали? Отхвърля се. 163 кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 60 за. Против. Въздържали се, приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Провер... Проверяваме. Приключи гласуването. 15 на 14 отхвърля се. 165 за. Против. Въздържали се. Приема се. 166. Сега 165 казва председателката. Не бе прието, бе отхвърлено.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 Не знам. Трябва да питаме либералите. Те имат някакви проблеми. И така, 67. кой е за? Против? Кой се въздържа? Значи всичко се приема. Това беше амблок и сега преминаваме към 176 за, против. Трябва да проверим. Откривам гласуването.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 За, против, въздържали се. Трябва да проверим. Откривам гласуването. Приключи. Отхвърля се. 18 на 12. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 190 за против, въздържали се, отхвърля се. 60, 86 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 89 е, за, против, отхвърля се. 90 сега, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега и устно изменение 100. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5 и 101. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 102. За? Против? Трябва да проверим 102. Откривам гласуването. Приключи.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 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Финално гласуване, моля. Откривам гласуването. 25 на 0. Колко сме добри. Благодаря ви. Беше трудно, но добре. Госпожа Камер Еверт, благодаря ви. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Ма ние ще успеем преди 10. И така, преминаваме към проекто становището на Роза Фонтун от Хонштайн. Роза, искаш ли думата? So, um, thank you very much. Да, благодаря много за съдействието. Този документ е за Европейската гражданска инициатива, както неведнъж ви казах, е, разбуди духовете не само в парламента, в целия Европейски съюз и мнозина очакват какъв ще е резултата. Това, което предлагаме е много повече насочено към гражданите и лесно за използване като инструмент, отколкото предлаганото от комисията. Ние направихме процедурата по-лесна, по-достъпна за гражданите. Искам да ви обърна внимание на точка 59. Госпожа Сехмелова поиска да се гласува на две части. Аз предлагам да гледаме на този документ като нещо, което е полезно на гражданите, а не е замислено да е, по, да е полезно на депутатите. За това ви предлагам и двете части да гласуваме заедно. Благодаря. Така, започваме с 52-ро изменение. Кой е за, против? Проверка. Моля да гласувате. Чакайте, чакайте, госпожо председател, чакайте да сложа картата. Край на гласуването. Добре, броим 7 на 21. Успяхте ли? Е, да гласувате. Браво. А, 51 за, против, отхвърля се, 54 за, против, въздържали се, приема. 53 за. Отпада ли? Добре, преминаваме към 61. 61. За. Против? Въздържали се, отхвърля се. 59 за разделно. На две части. Първа част за. И двамата гласувахме. Добре, де, трябва да гласуваме. 59 на две части. Първа част за. Благодаря. Против? въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 60. Пиша да преминем към изменение 6. 6. 6 за. Благодаря. Против? въздържали се, приема се. 63. 63. Не, 65. Оттеглен. В такъв случай 67. За. 67. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 7 и 68 са идентични за,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 въздържали се, отхвърля се. 66 е оттеглено, 8 за. Против, въздържали се, приема се 70 за. Против, въздържали се, отхвърля се 71 за. Против, въздържали се, отхвърля се 3, 73 за против, въздържали се, отхвърля се 72 за. Против? Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. 72. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 74 за. Против? Въздържали се? Приема се. 75 за. Е, отпада, отпада, отпада. 9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 80. 12. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 78 и 79. Не преминаваме към 80. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 за. Против. 81 за. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 14 на 16 приема се. До къде бяхме стигнали, пита председателката. 82. За. Против въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 и 85 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, Против? Въздържали се? Отхвърля се. 90 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 89 за. Против? Въздържали се? Приема се 14. За? Против? Въздържали се? Приема се. 91 е оттеглено. 15 за? Против? въздържали се, приема се. 92 за, против. А това пада. Да, да. Преминаваме тогава на 16 за, против. Въздържали се? Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. са и 5 се е оттеглен, 106 за, против. Мисля, че се приема, но ще проверим. Моля, гласувайте за 106. Прекратете гласуването. 20 на 8 приема се. 18 за. Против. Още веднъж. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 са оттеглени, 31 и 33 са идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35, 36. Те са идентични. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за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 ще трябва да проверим. 46, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 21 на 8 гласа, 47 за. Против? Въздържали се, приема се. Не, извинете, казва председател, като отхвърля се. 48 за. Против, въздържали се, приема се. 50 за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 Надявам се този нов инструмент наистина да ни е от полза. Аз с малко се съмнявам, но ще видим. Приключихме с това гласуването. След 3 минути започва изслушването. Моля всички колеги да останат в залата. Дошли са много известни хора за изслушването и не бих искала да ви няма. мога ли да помоля нашите гости да влязат? So for everyone who is interested, there is a Има зала за слушателите. Едно Г3. Ако не успеете да си намерите място в тази зала, можете да заповядате в другата зала, е, за да следите дебатите. Добър ден! Днес приключихме току-що с гласуването, което беше доста трудно а, имахме доста спорове и започнах да говоря на английски, защото някой ми е нахвърлял тук едни бележки, които нямам време да си преведа. И затова ще си а, говоря на английски. Госпожи и господа, убедена съм, че не може да има един а, реално европейска а, идентичност, ако загърбим културата и конкретно киното. Можете да кажете, че а, е, киното е символ а, е, на а, е, европейските културни дни и насърчавам <laughs> ви да отидете и да гледате филмите, които участват а, в тази годишните награди Лукс, защото после трябва да гласувате по тях. И така, днес в нашата комисия сме поканили специални гости и е, с удоволствие ще ги слушаме. Преди да им дам думата, искам да припомня на всички, че вече 10 години и повече работим в областта на киното чрез програмата Медиа а, даже 18 години станаха, откакто работим по нея. Чрез тази програма ние насърчаваме а, производството и разпространението на европейски филми. Наскоро а, в програмата а, се въведе нова а, част в края на предходния мандат на Европейския парламент Медиа Мундус, която ще се осъществява до 2013 година и ще бъде насочена към Европа като цяло. Вчера имахме е, среща с е, нашата комисарка. Тя ни обеща, че ще помага на киното, ще помага за цифровизацията е, на кината и в други сфери. И така, тук имаме удоволствието да изслушаме четирима от водещите фигури в кинематографията на Европа – Господин а, Вим а, Вендер седи до мен, няма какво да ви го представям. А, той е а, наистина светило в областта на киното. Той е прочут а, а, като режисьор, но също така е, е а, председател на Европейската филмова академия и главният секретар на тази академия също го придружава. Това е важен орган в Европа. Ежегодно удостоява филмите с тенечните европейски Оскари. Миналата година фестивала беше в Бохум. Тази година през декември в Есланд в Италия. Талин. И така, тук сме събрали хора, които са един наистина мисловен екип, който ще ни даде своите идеи. Ние ще ги предадем на ръководството на Европейския парламент и на господин Босека в частност, както и ще ги вземем предвид. И много се радваме, че те са тук. Сега давам думата на господин Вендерс. Благодаря, госпожо Пак. Addressing... Добър ден! Обръщам се към вас наистина в качеството си на председател на Европейската филмова академия. Над две тази, е, в нашата академия представляваме над 2500 е, кинематографисти от Европа. Под патронажа на Европ... Е, председателя на Европейската комисия, неодавна ние се събрахме за да обмислим какво представлява Европа. И съвсем а, лесно откроихме къде в Европа съществува дефицит. Днес Европа се възприема от гражданите предимно като една политическа, бюрократична, безлична структура. Администрацията на Европа се превърна в неен образ. Това бе едно разочароващо заключение и а, оттам проистича и а, сегашният евроскептицизъм. Въпросът за образа и самоличността са неразделно свързани. За да знаете кой сте, трябва да знаете как изглеждате. И обратно. Начина по който вие гледате на околния свят определя начина по който светът ви вижда. А, ние се радваме също на това, че господин Барозо дойде при нас, да може да поговорим заедно и да помислим как да се подобри образа на Европа. Самия председател на комисията <clears throat> каза, какъв е извода? Трябва да се насочим а, повече към емоционалността на Европа. Едва ли ще ви очудя, ако кажа, че седемте кинематографисти, които бяха събрани на фестивала, гледаха на собственото си творчество като ключ за решаване на въпроса, едва ли не като тайно оръжие за реализация на тази мисия. Според нас, киното може да преодоле емоционалния дефицит във възприятието на Европа. Културата в най-широк смисъл е именно онзи хоросан, който споява елементите на самоличността и определя духовността на Европа. Киното просто е най- ефективното средство за разпространяване на социални, морални, културни послания. А, като никое друго изкуство, киното успява да установи емоционална, когнитивна връзка чрез емоцията. То не само показва изображение, то е отражение на обществото с своите ценности, навици, опасения и убеждения. Още повече, че киното оформя тези ценности, трансформира ги и повлиява на а, надеждите и опасенията филмите всъщност са корените на американската мечта. А, какво ли чудесно превъплъщение можем да постигнем чрез тях за Европа? Просто Европа трябва да бъде не така плаха, когато говори за най-голямата си ценност – културата – и да, филмовата култура. Обикаляме нашите музеи по целия континент и ако отидем сутрин, непременно ще видим групи от деца, които учат. Учат по един силно ангажиращ ги начин те учат а, за изкуството, за историята на изкуството. Отивате в книжарница, виждате много, много книги, хубави книги, повечето европейски, литература, романи, поезия. Всичките са част от нашето европейско наследство. Ще попитам, ако 80 или 70% от книгите в нашите книжарници бяха от американски автори, щеше да се надигне небивал вой. Подобно е положението и в експозициите и музейните сбирки. Погледнете кината обаче, никой не протестира. Понякога цяла една територия на една държава а, където и да отидете, само един филм ще можете да гледате в кината. Не съм дошъл обаче да се оплаквам. Европейското кино като цяло е във върховна забележителна форма. Ангажиращо, забавно, емоционално. Идете, гледайте филмите, номинирани за тази годишната награда на Европейския парламент Лукс. Ако една трета или една четвърт, в зависимост от това за кой национален пазар а, говорим, в Европа днес се държи от европейски филми. Нещо, което при 10 години беше невъзможно. Така че няма какво да се оплакваме. Можем с е, честа е, да се гордеем с миналото и настоящото на европейското кино. Дошъл съм обаче да говоря за бъдещето, но в съвсем конкретен контекст. Искам да говоря за децата, за малките деца и за юношите. Да, те са бъдещето ни, но преди всичко те са европейското бъдеще. За повечето от тези деца и младежи възможността да се включат в европейското кино вече не съществува. За тях, европейско, за тях кино означава касов успех. Те са обект и то на тежко въоръжени, скъпи филми. Така че какво можем да кажем? А, интелигентните, емоционални европейски филми нямат шанс да стигнат до младежите и могат наистина да изчезнат. Второ, нашето кино като цяло е насочено към, а, а, към публиката, а, на по-зрелите хора. Знаем, че бавната храна е добра храна, но факт е, че губим младата си публика. Не бива да става така, според нас. Не можем да приемем, а, че този опадък, за който аз говоря, всъщност е опадък на образованието защото една аудитория трябва да знае поне отгоре-отгоре колко богато и дълбоко е културното кинематографично наследство на Европа. Е, тогава тя ще може да избира други неща, които да гледа. А, вкусът може да се възпитава. Но седмото изкуство на практика отсъства от учебните програми на нашите училища филмът с прекрасните му възможности на практика не се използва за възпитаване и в социални и емоционални компетентности. Киното се възприема първо като а, една а, търговска гилдия, а не като език на емоциите, който може да се преподава и освоява. Живеем в а, ера, белязана от аудиовизията. Всеки ден децата остават все по-дълго пред телевизора, пред компютъра, не се задържат така дълго пред а, книгата. Въпреки това, аудиовизуалните изкуства са само допълнително занимание в училището, ако изобщо се предлага досек с него. Затова ние от Европейската филмова академия искаме да се обърнем към онези, които имат политическата сила, воля и способности да помогнат, за да се засили ролята на европейското кино в сравнение с днешната. Не, би, нема, не мислите, че трябва да дадем по-добър шанс на децата и младежите да освоят кинематографичната грамотност. А, много от нас а, се притесняват, че децата, младежите а, вече губят навика да четат. А, книгите не са така привлекателни. Но ако им помогнем от самото начало как да разчитат образите, няма ли да променим тяхната нагласа или ще ги оставим да бъдат плячка само на търговските интереси? Апелираме към вас да приемете образованието в областта на киното или кинематографичната грамотност като важна тема, нека тя да бъде включена в дневния ред на съвета по култура и да се включи в образователните програми, да не се третира само като допълнителна възможност. И ние е, знаем, че често а, желанията ни не отговарят на политическата реалност, а, защото образованието не е в пророгативите на Европейския съюз, на държавите членки. Много от министрите в Европейския съюз обаче ни казаха, че високо ценят нашата молба и че сме наистина прави обръщайки внимание на, теме, на темата. Те казаха, че в съответните техни страни е направено или се прави много като инвестиция в образованието в областта на, на киното. Програмите съществуват в Германия, Франция, в Обединеното кралство и другаде. А, и те вече демонстрират силна ангажираност а, и успешни резултати но не е ли назрял момента да се отиде доста по-напред? Достатъчно ли е да се използват средствата за кинематографично образование само като факултативен предмет? ние трябва да инвестираме и в образованието на преподаватели, които да преподават тази грамотност. В моята страна това е възможно само като допълнителен курс за квалификация. През изминалите 10 години от 600 на близо 1200 нараства броя на, Европ... на продуцираните в Европа филми. Но фи... броят на филмите, които стигат до търговската мрежа за разпространение, спада. Къде е най-голям този спад? Филмите, които пътуват и пресичат границите. През 2009 година дялът на показваните европейски филми в киносалоните на Европа беше 27%. Не е лошо, но с оглед на европейската кауза това подвежда с извинение. Най-големият процент от тези 27% принадлежи на националната продукция на съответната държава. Съвсем потискащо малък е процентът за филми от нашите съседи и останалата част от Европа. Местните филми са много добре приемани. 26% в Франция, 31% в Обединеното кралство, в Италия, 30-27% в Германия и така нататък. Все повече се търси националния и регионален контекст. Интересно е, Благодарение на нискобюджетните авиокомпании ние пътуваме все по-често. Изчезнаха границите между европейските държави. Но филмите, които също искат да пътуват, се затрудняват все повече. Техният трафик наистина ще замре, ако не направим нещо ако не действаме бързо, цяло едно поколение ще израсне без важен компонент от интеграцията в европейската култура, но също така една важна, важна важен инструмент в, в, в социалната им интеграция. Нашите собствени е, езици, собствени образи, собствена самоличност ще изчезнат, а европейската ни интеграция се зависи от това да споделяме общите си истории, общите си разкази, а не просто да, да делим общи пари децата трябва да бъдат обекта на такива усилия, за да можем да продължаваме да произвеждаме и прожектираме собствените си общи изображения. Иначе няма да постигнем Европата, за която мечтаем. Ще ни остане само една чиновническа бюрокрация, докато на хората не им писне и от нея. Така, за нас основната цел а, в образователната система на начално и средно образование е да се научат децата да декодират филмите, да разбират човечността и дълбочината им. Защото европейската филмова култура се характеризира с нещо, което я отличава от глобалното кино. То ни разказва не винаги, но често разкази и конфликти за местното на ни, минало, за регионалното ни минало, богато на история и езици. То е едно чевстване на а, нашето културно многообразие и го поддържа живо. Европа и образът на Европа може само да спечели от такава една стъпка включването на кинематографичната грамотност в учебните програми на нашите училищни системи ще ни се отплати многократно на Европа и на всички национални филмови продукции. Аудиовизуалните индустрии в края на краища сред най-бързо развиващи се в света и изображенията са оръжието на бъдещето. Днешното публично изслушване се извършва в е, един много важен момент, когато Европа чертае целите и линиите на действието за а, програмата медия. Основната и цел ще бъде да се отговори на потребностите на филмовата и аудиовизуалната индустрия, така че те да съответстват на сегашните тенденции в глобален план и да се намери нов начин за създаване добавена стойност и за нови приходоисточници. Филмовата индустрия трябва да бъде отчетливо посочена като част от новата програма Медия. Това е, нев... това е важно заради а, и образа на Европа и за економическото и бъдеще. Тези две неща са много тясно свързани. Тъй като образованието остава в компетентността на държавите членки, аз приканвам европейските депутати и съвета да бъдат посланници на европейското кино по отношение на съответните органи по отношение на законодателния процес. Ние в Европейската филмова академия имаме пълна готовност да оказваме подкрепа на Европейския парламент, съвета и комисията в провеждането на кампания за включването на киното в учебните програми такава една кампания би могла да се подеме след едно общо изявление на ръководителите на трите европейски институции. Аз знам, че президентът Барозо вече изрази пълната си подкрепа за идеята през а 89-та година Академията за първ път връчи своите награди. Тогава Европа честваше своята година на киното и телевизията. От тогава Европа а, преживя огромни изменения. Измени се аудиовизуалния пейзаж. Мисля, че е назрял моментът за а, поемането на от страна на Европа на а, сериозна отговорност към това как тя изглежда. Нека да научи своите деца да гледат на Европа, на европейското кино, да го разбират и ценят чрез една година на киното. Благодаря ви много. Thank you very much. Vielen Dank, lieber Wim Wenders. Благодаря ти е, много, скъпи Вим е, Вендерс. А, имаме вече някои колеги, които искат да зададат въпроси, но сега няма да даваме думата за въпроси. А ще изслушаме първо а, една друга колежка. Много се радваме, че Ане Якел е сред нас. Тя е авторка на книгата Европейската филмова индустрия на много стати, памфлети а, и така нататък за а, киното в е, Европа. Тя е гост и пандиант в е, Брюксел. Е, тя ще говори за европейските ко-продукции. Госпожо Екъл, имате думата. Ко-продукциите са една от основните теми и аз ще се спра точно на тях и а, е, съответно върху договорите между различните продуцентски организации и политическите органи. Историята на копродукциите е толкова стара, колкото е историята на киното. Оттам тръгва а, историята на киното, включително те наречената а, Home Venture а, от 20-те години. А, да, може да се видят и слабостите, а, колко е, е било трудно на първите европейски ком, а, е, кинематографи от, а, след началото на Първата световна война да се борят с конкуренцията на Америка. С въвеждането на договори за копродукция се възстановява международната филмова общност и се насърчават продуценти от различните държави. Първата международна спогодба за копродукции е сключена между френското и италианско правител, правителство през 1949 година. Днес хората могат да видят кои са слабостите на подобни спогодби, най-различни компромиси, високи цени, включително и творчески компромиси. Много са шегите за това как се броят хората, за да се види дали са се спазени бройките според националните изисквания италианските и а, френски филмови а, индустрии междувременно увеличават обема на своята продукция, нарастват и разкрите работни места. Много от филмите стават популярни не само в съответните две страни, но и в други части на Европа. Тази спогодва полага основите за международна форма на сътрудничество – в рамките на съществуващите национални рамки. Това е началото на дълга връзка на партньорство между двете страни. Системата действа добре, защото Франция и Италия тогава имат културни връзки, подобни системи за стимулиране, подобна индустриална структура и имат съответни а, близки организации, Асоционен национален индустрия кинематографиши ет Афини в Италия и CNC в Франция. Така те помагат за пораждането на идеята за тъй нареченото създаване на европейската европейското кино. Критиците обаче не гледат с добро око на тези ранни филми. Но напоследък историците на киното започнаха да правят нова оценка на тези филма, филми и намират тяхната ценност в различни други области, като културна, социална и дори по отношение на етиката. Копродукциите е, често са не така консервативни по-европейските пред те засилват процеса на културна, обединя, културна на обединяване на Европа, който, за който мечтае Жан Моне. През 50 и 60 години се осъществяват и добри, се отправят и добри знаци към те наречените държави отвъд желязната завеса. През това време обаче трябваше да минат още 40 години, за да се развият нещата. В Франция днес има най-големият брой от подобни спогодби, 47 към днешна дата. В по-малките държави копродукциите са по-голямата част от филмовата продукция днес. Многостранните а, спогодби насърчават, се насърчават от програмите Медиа и Юри Жимаз, и до някъде на тях се дължи нарасналото ниво на филмова продукция в Европа от 90-те години насам. А, финансирането се осъществява както от национални, така и от европейски фондове. Самото а, съществуване на европейското кино се базира на волята да имаме европейско кино и а, има основно значение да, използването на европейски средства, за да може да се продуцират европейски филми, които да показват европееца такъв какъвто е, със собствена самобитност, със своя живот, спомени, мечти, убеждения съмнения и търсене на себе си. Много от филмите, ползващи подкрепата на програмата Медиа или Юрия. Юриманжа, например, предлагат чудесни образци за европейска екипна работа и, и културно многообразие. В така наречените филми а, от либералната хуманистична а, европейска режисьорска традиция на Жани Амиело, Мишел Ханеке, Дардиене Брадърс или на иммигранти като Фатмир Кочи, Махмуд Земури, Фахтин Акин съставляват една територия, където европейската идентичност се формира, проучва и подлага на изпитания. Има и други видни европейски режисьори, като например Кон Лоуч, Ларс Фонтиер, Лентан Ерклер, Денис Лукаш Бе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 Зануси, Костурица, Вайда, Иштваншабо и така нататък, чрез които използват тези фондове в продуктирането на своите филми и ги разполагат на изток. Тези филми имат силна идентичност. Едно от нещата е съвсем несъмнено. Подобни копродукции наистина доказва, че културната самобитност и културното културния плурализъм не са несъвместими. Подкрепяйки тези филми, европейските институции помогнаха на европейското кино да остане в челните редици на днешната култура. Култура, която поставя под въпрос, под въпрос културната идентичност и представителност по отношение на етнически происход, социо и економическо положение, раса, пол и възрастта. Това а, съвсем не са маловажни постижения. Филмовото производство в Европа е тясно и пряко свързано с наместа на местни национални европейски институции в културните въпроси. А финансирането чрез публични средства отдавна е отчетено като потребност и като гаранция, а, за да могат европейските филмопроизводители да произвеждат собствени филми. Е, европейското кино е разнообразно, то предлага глобална, но и транснационална перспектива. А, Технологията днес е важна като средство за лансиране на разнообразието. Транснационални по дефиниция, европейските копродукции имат всички шансове да отговорят на новите предизвикателства. През последните години европейците особено активно работят с разработката на различни стратегии за продукции. Не само във Франция, страна с най-дълга традиция на продукции и добре функциониращи институции, цялостна система за подпомагане на киното, се появяват нови фондове, които предоставят помощ за копродукции, включително за показването им на международни а, фестивали. Малки регионални фондове също установяват трансгранични връзки. При днешния климат в световната економиката очевидно е, че много от тези инициативи едва ли ще оцелеят, ако не ползват подкрепата на европейски програми разнообразните, често противоречащи традиции на Европа по отношение на насърчаването на културното разнообразие, заедно с критичното економическо състояние на държавите членки днешна, днешна, към днешна дата, никак не улесняват задачата на а, хората, които чертаят силната политика на Европа днес. Не, все пак е неотложно необходимо е, политика киното да не бъде така политизирано, да не бъде така дефанзивно, да а, насърчава култур, постигнато културните цели и да се определят културните приоритети на Европа, включително в националните филмови движения. Европейските копродукции са тясно свързани с въпросите на самоличността по начин, който не винаги и не непременно представлява компромис между многостранността на културната принадлежност, включително национална и европейска. Това са въпроси, които могат да намерят общо изражение и това изражение да ги обогати. Много от филмите на изброените преди малко режисьори са резултат именно на копродукция или пък са били излъчвани от Арте, Европейския културен канал, който има за девиз да продуцира творби, цитирам, от културно и международно естество и да лансира взаимното разбирателство и единство между народите на Европа. А, понякога е трудно да се избира между различни альтернативи, за това тези критерии на Арте винаги са устоявали на тези затруднения. Европейската аудиовизуална обсерватория посочва, че понякога а, тези филми, които се описват като мост към Европа, всъщност не са тясно европейски, те са по-скоро мост към останалата част от света. Накрая, посоката, по която ще се развива европейското кино в бъдеще, ще се определя и от тези изключително важни политически решения, вземане на европейско, национално, институционално ниво за това дали да се подкрепят европейските копродукции. Благодаря много, госпожа Екел. Това, което вие казахте, ни показва, че с нашата програма за медиите, с новата медия Мундус, макар и скромна програма, вървим в правилната посока. Много от лауреатите са, са финансирани от медия Мундус. В този смисъл ние а, помагаме с нашите програми, за да създаваме мостове. В Европа това е важно. А, от изток на запад, но и от север на юг, но и с останалата част от света, както се опитваме да направим това с Медиа Мундус. Чухме двамата гости оратори. Сега а, ви моля да започнем дискусията. Вече имаме седем колеги. които искат да вземат думата. Много ви моля да не изнасят и те реферати, а просто да се ограничат върху онова, което другите още не са казали. Господин Мартин първо. Благодаря. Господин Вендърс, позволете ми да стана много е, е, така, да се възпламеня. Аз съм напълно съгласен с, с вас за проевропееца, страстния проевропеец. Но аз се притеснявам, що се отнася до последиците, които описахте. Вие казахме, че, казахте, че администрацията била имиджа на Европа. Вие говорихте за американската мечта. Вие казахте, че там е създаден филма, филмовото изкуство. Бих възразил, те са създали картината или засилили картината за реално възможния живот в Съединените щати. 99-та година аз бях репортер на Шпигел в Австрия и отидах пред изборна кампания с «Нека преследваме европейската мечта». Да, американското всеки може да го създаде, но нека да бъде с социални измерения. Това, което преживяваме в момента, и аз не искам да изпаднем в един капан. Това е една, един реално съществуващ Европейски съюз, който а, харчи, който пилее ценни финансови ресурси, потънал в дълбока бюрокрация. Вашата функция е да хвърлите този мост от много положителна, положителния образ, който се нуждаем. Аз а, завърших последната си книга за Европа точно с този цитат – и в края на деня въпросът, който винаги възниква е за парите. Малък пример. Фати Аким бе тук преди една година и той каза това, от което наистина се нуждаем са мангизи, така каза той. Ние се нуждаем от това в програмните кина да могат да бъдат финансирани и субсидирани филмите, за да могат да се показват тези трансгранични продукции. Мина една година, но нищо не се случи. Но може нещо да се случи и аз ще ви покажа защо този въпрос е от толкова важно значение. През делегация отиваме в Китай с деца. 30 души участват. Всички летят с бизнес клас. Вместо да се лети с 3000 евро, много а, колеги държат на това да плащат 12 000, да им се плати 12 000 евро за билета. Значи 200 000 евро могат да бъдат отделени и да бъдат предоставени за вашите проекти. Председателката прекъсва, че това не е тема на днешния ден. Той не може да промени това, възразява председателката. Не, напротив, казва ораторът. Той може да, да изисква парите, които са планирани тези 140 милиарда да отидат точно там, за където са предназначени. Пари означава, е, жаргонният израз мангизи коле на немски означава пари при нас и ние не ги намираме на улицата. Госпожа Коста. Благодаря, госпожо председател. Аз се радвам че имахме възможност да, те, да чуем тези прекрасни а, презентации на двамата докладчици, господин Вендърс и госпожа Екел. Те са дали своя извънреден принос за европейското кино. Мисля, че се намираме на стра... в стратегически момент. А, чисто институционално ние се намираме пред решаващи изменения. От една страна, договорът, новия договор казва, че културата трябва да бъде измерение във всички европейски политики и сфери. Ние се нуждаем от една по-различна картина на Европа. От друга страна е важно промяната на промяната, която да придобива художествени измерения и въпросът, който възниква е как да се превърне тази култура в култура на насърчаване на културни продукти чрез копродукции, чрез креативно действаща филмова промишленост. В момента ние дискутираме по съответна зелена книга на комисията. В нашите страни бяха проведени консултации в тази връзка. Аз обмених позиции в Италия с от съответните отговорни лица. Това беше много важно. На второ място, медийната компетентност и в този случай кино и филмовите компетенции. Новото поколение, младите хора са предизвикателство и а, а, люкс наградата трябва да може да постигне още повече. Мисля, че трябва да внимаваме тези програми да са насочени по-силно към младите хора. Мисля си, че цифровата култура тук играе голяма роля и така наречения digital divide, тази пропаст между нивото на цифровизация не бива да се допуска. Днес говорим за нашите а, организации за филмово производство нямат тази възможност да пътуват за разлика от мобилността, която осигуряваме на хората. Въпросът е как да постигнем нещо в това отношение. В момента тече голям дебат по отношение на авторските права и си мисля, че това е тежка, но важна тема. Водили сме дискусия и тук по нея и мисля, че трябва да я продължим тук в Европейския парламент. Така че правата на ползвателите и правата на авторите, съответните авторски права да бъдат по-добре защитавани. А, също така и различните по-нататъчни етапи в а, кинопроизводството. Що се отнася до отражението, до ефекта, който имат създаваните образи за Европа, аз си мисля, че и в това отношение се разкриват големи економически възможности, ако човек знае как да ги обхване, защото наистина има възможности за промени в а, медийните програми, в, а, налага се да предвидим тук в голяма степен кино и филмова индустрия, също така възможности за финансиране и подпомагане на копродукции. Ние искаме също така отделните държави членки да правят повече, така че кината, киносалоните да бъдат по-бързо оборудвани така, че да позволяват излъчване на цифрови продукции. Това са важни предпоставки за една конкурентноспособна филмова индустрия. Благодаря ви, госпожа Коста. Господин Кавада, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Това е нечувано щастие. Да чуем тук да поставяте да наистина да, да представите а, абсолютно точно това, което е съществено важно за филмовата индустрия. Хора, които не познават тази история, а, рискуват да повтарят тази история, да допускат повторението и някой беше казал това. И това, на което сме свидетели, са а, заздравяването на позициите на реакционерите а, в определени страни. Тези а, регресивни сили разяждат европейското самосъзнание и е, те разпространяват по-скоро националистични образи и идеологии. И ако е, подходя песимистично, е, спокойно мога да кажа, че сме се провалили, че не успяхме да създадем европейско чувство, европейско себеусещане и самосъзнание, защото технократите с цялата си студенина не, не бяха в състояние да представят европейската идея. Мисля си обаче, че вече е може би прекалено късно. И за това съм, а, възприемам напълно позицията на господин Вендърс и а, вашето а, дело потвърждава това. а, включително и вашето госпожа Екел, не може да има културни произведения без пари. Културата просто е економически отрасъл. Без пари никакви произведения или малко произведения, които обикалят света. Отпадането на Берлинската стена много неща се случиха, но а, познават ли страните от едната и от другата страна на желязната завеса себе си? Знаят ли достатъчно за едните за едната страна, другите за другата. Знаем ли достатъчно за драмите, разиграли се от двете страни на желязната завеса? Наистина има много големи произведения от Централна и Източна Европа, но това не е достатъчно. Аз съм европеец от Франция и ако попитате един а, малък среден французин какво точно а, се е случило а, от края на Втората световна война до сега в Унгария – тогава отговорът му е, ще бъде доста оскъден. Самите вие, госп... Е, самия, е, самият вие, господин Вендърс, казахте, че в това отношение трябва да се случи нещо. Моята страна, и това може да бъде определено като известен успех, има система за финансиране на този сектор или по-скоро така откри такава система и това въжи и за аудиовизуалната сфера, за в областта на а, медиите, на по-конкретно на телевизията. Това се вижда. Но разбира се, нямам предвид сега най-вече частните кан- канали, защото там тече много реклама, която може да финансира всичко възможно. Но иначе може да се каже, че а, не са се случили достатъчно нива, защото наред с националното равнище ние се нуждаем на европейско равнище от фонд за а, подкрепа на културни а, ценности, а, които могат да бъдат разпространявани през границите това отношение не бива да раздаваме подаяния, защото това би било рисковано. И по още една точка сте абсолютно прав, господин Вендерс. Необходимо е да се вземат мерки, които които е, е, осигуряват достъп на децата до тематиката, до структурата на образите, и смятам, че това наистина е много важно и е много удовлетворително, че имаме възможност да ви чуем тук. Благодаря ви за реферата. Господин Скория има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля си, че това е един важен и положителен ден за тази институция, за Европейския парламент. Благодаря за двата реферата, които чухме. Нямаме възможност всеки ден да чуваме нещо за Европа като идентичност, като мечта, като душевност. Звучи почти е, като прогноза, като предсказание е, и е, понякога и в е, нашата институция липсва този дух и тази нагласа. Всички ние трябва да се опитаме а, да вложим малко повече душевност, малко повече сърце във всичко, което правим тук, за да заразим и останалите. И а, трябва да позволим на културата да се превърне в един инструмент, чрез който Европа а, може да възникне, може да се заздрави и наистина да се създаде един образ на Европа, който е жив, небюрократичен и заразяващ. Има едно нещо, което можем да направим като членове на а, тази комисия на Европейския парламент, за да позволим тази мечта да се осъществи. Въпреки, че економическата ни ситуация по-настоящем не е толкова добра. Благодаря, Скория Сантьяго Фисас. Да, hacer una pregunta concreta al señor Wenders. Благодаря, госпожо председател. Един допълнителен въпрос относно разпространението на европейски филми в другите европейски страни. Това е нещо, което всички бихме искали да видим. Когато отидем в някоя държава, харесваме някои филми, които като се върнем от дома вече не можем да гледаме. Аз не обичам да ми поставят изисквани условия, но тук наистина можем да направим нещо за това да можем да гледаме филми и от други европейски страни. Господин Белет има думата. Благодаря, госпожо председател. А, по относно това предложение на господин Вендер за, едно, за една инициатива за цяла Европа за обучение в областта на киното. Мисля, че трябва да го подкрепим на 100%. Разбира се, тук въпросът е деликатен по отношение на нивото на компетентности, европейски, регионални, национални, но вие предлагате да направим една е, обща кампания, нашата парламентарна комисия с националните парламенти. Това би било да се направи, госпожо председател. Е, ние ще трябва да се свържем с нашите национални парламенти колеги, колегите от националните народни събрания. Не знам дали в програмата Медиа може да се намери подкрепа за тази инициатива, може и от друга ден. Не става въпрос за много пари, става въпрос за политическа воля, за организация и мисля, че е много важно това да се направи и да се даде подкрепа от наша страна. Господин Вендер също а, когато говорихте за тази инициатива, споменахте а, за а, подкрепа на индустрията за а, е, електронните игри. Казахте ли нещо такова или нещо друго казахте? Може би това е част от седмото изкуство или не? А, не можах да разбера. Какво говорихте за вашата а, за, когато говорите за тази кампания за образование, дали това е заплаха или е възможност? Господин Багар, Унгария. Благодаря, ще говоря на унгарски. Късвам a szót, elnök asszony, tisztelt vendégek. Nagyon felemelő érzés itt ebben a bizottságban. Госпожа председателката покани тези е, високо ценени експерти. За нас е, е особено удоволствие днес да седим и да ги слушаме е, лично. Това е тема, която е много важна за Европа. Тя е важна и за европейската младеж. Ако се огледам тук в залата, ще забележа, че участниците а, в голямата си а, част са хора под 30 годишна възраст. Вие казахте, че младежите а, са разделени. Искам да кажа, има разделение между младите хора и културата в Европа и това разделение нараства. <clears throat> в а, а, противопоставянето ви дадохте пример за Америка, където киното помага за налагането на образ на американската мечта. Шокиращо е да чуем статистически данни, които сочат е, че 80% е от е, филмите или съответно книгите биха могли в Европа да бъдат от Съединените щати. Същото е положението и в областта на музиката. Музиката и тенденцията за изместване на интереса към поп-музиката и други съвременни жанрове от класическата музика. Трябва да кажем, че от Молдовар до Костурица има продуценти и от Гай Ричи до Антони Рото от Унгария има хора, които а, реализират такава една европейска мечта и помагат за нейното осъществяване. И така а, смятам, че по този начин пропаста между младежите и културата в Европа може да се преодолее. затова смятам, а, че трябва да се отдаде по-голямо влияние на програмата Media Mundus, как, така както има европейски стандарти и европейски стратегии, извинете, за интегриране на ромите и за работа по други важни а, области, така а не по-малко важно е да се разработи и една стратегия в областта на киното. Киното, индустрията трябва да осъзнае, че е важно да се създават художествени ценности на художествена основа, а не да се следва стадния инстинкт и да се гони само търговския успех и популярност. Така ще можем да отстояваме по-трайни ценности, но младите а, децата, които израстват с, с а, анимационни филми и така нататък, дори в тази област американската продукция преобладава. Да, искам да кажа, че дори в областта на анимацията за Европа а, има предизвикателства. В заключение, аз съм убеден, че трябва да а, отчитаме факта, че потреблението на филми а, се изтласква от а, малки киносалони към мултиплекси. А, трябва да имаме готовност. А, а, определено според мен имаме нужда от писмена стратегия, а следователно ще имаме нужда и от финансиране и трябва да осигурим нужди, нужните ресурси и тогава успехът а, ще е, е осигурен. Благодаря, господин Репо. Благодаря ви много за отличните е, доклади, които за мен бяха много интересни. Аз самия съм се занимавал с е, тази тема. Е, Византия, имаш... Е, влиянието на културата на Византия е, е огромно. Е, влиянието на класиката също е, е, е огромно. Е, Иконографията стои в центъра на византийския свят и византийската култура. От една страна е, иконите са представили е, е, вижданията, от друга страна обаче са... В Русия Роб Рублев е, е онзи, който определя рамката. Искам да спомена всичките тези неща, за да очертая е, фона. Е, ние сме се отдалечили от е, сакралното е, от една страна, от друга страна човек продължава да представлява нещо е, е, сакрално. Е, и в този смисъл вашите доклади бяха много точни. Сега има думата госпожа Камер Еверт. Благодаря, господин Вендерс, за а, хубавите думи, които казахте. Те още веднъж показаха колко голямо значение а, а, има филма за обществото и възприятията на а, обществото. А, харесва ми вашата идея да се. А, разшири е, обучението по медийна култура и да се включи е, в филма. Ние е, подкрепяме това като Европейски парламент и мисля, че една от задачите ни е да придвижим образованието и в тази посока и да се застъпим в нашите страни за това учебните програми да бъдат разширени и с едно такова съдържание и да си помислим какво можем да направим като Европейски парламент. Ще се върна още веднъж към това, което казахте за създаването на европейска идентичност и за това как филма може да помогне за това. нещата по начина по който ги описахте са правилни и точни. аз мисля обаче, че ако искаме да създадем европейска идентичност с помощта на филма, с помощта на киното, то тогава филма трябва да бъде и атрактивен за масите, за да може чрез филма да се работи за създаването на а, европейска идентичност. А, атрактивност за масите а, не означава обаче, че трябва да следваме американската линия. Мисля, че атрактивността за масите и качеството могат да вървят а, ръка за ръка. Въпреки това обаче знаем колко е трудно да се борим като европейско кино срещу а, а, американската линия и американското масово кино. А, и за това един въпрос към господин Вендес и а, госпожа Екъл. А, Какви са вашите желания към политиката, към, към политиците? Какви са вашите очаквания към финансирането? Какво можем да направим обаче извън финансовата рамка, за да направим така, че европейското кино да стане атрактивно за широката публика и съответно да способства за изработването на европейска идентичност. Какви са вашите желания, какви са вашите очаквания от европейските политици? Благодаря ви много. С това приключваме тази дискусия. След като изслушаме втория блок от доклади, ще имаме още веднъж възможност за дискусия. Е, има още два поступили въпроса, които за съжаление сега няма да можем да зададем. Сега мисля, че трябва да дадем думата на е, следващите докладчици. Ще дам думата на Вин Вендерс да отговори на въпросите, ако той желая. Толкова много, много въпроси. Като слушах въпросите ви, си дадох сметка – че съм оптимист. Тотален оптимист. Пътувам много, обикалям целия свят. Наистина много пътувам. И затова с очите си съм виждал огромният респект и уважение, на което се радва Европа по цял свят, основно, основно заради културата си. Разбира се, Европа е и економическа мощ, но уважението към Европа по света се дължи в голяма степен на нейната култура и също така в голяма степен на нейното кино. А, това го виждаме е в големи и малки държави, в чужбина, не само у дома. Огромно уважение. Не знам дали мога достатъчно ясно да изразя голямото ми желание е, успешно Европа да може да се самоизрази с същото това уважение към културата. Европа да цени собствената си култура така, както по света се смята, че е, го прави. Но това не е така е, винаги. Представете къде сме днес. И е, ако си представите, че нямаме култура, нямаме кино, нямаше да не забележат дори на картата на света. Та моята цел днес не е да отговарям на всички тези въпроси, как да а, подобряваме дистрибуцията и така нататък, а по-скоро да мислим за бъдещето. Бъдещето и на Европа, за бъдещите европейци. Какво да направим? Как да им осигурим обучение, образование? Това е една а, особено важна връзка с бъдещето. А, по отношение на обучението и самообучението. Важни въпроси възникнаха тук и за авторските права и за дигитализацията. Аз много се радвам, че работите в тази област. По отношение на цифровизацията, моля ви, не забравяйте, колкото да е важно да се цифровизират максимален брой киноекрани в Европа, направете го така, че да не изключи достъпа на собствените ни филми до киносалоните, да не стане, така че да се използват заключени а, дигитални кодове, и да не можем да показваме филмите си в малките киносалони. Напротив, трябва да се направи така, че да се отварят вратите а, малките кина са тези, които се борят най-много. Много от тях а, преживяваха едва-едва, дори, дори преди цифровизацията и седяха някъде а, изхвърлени край пътя и само гледаха а, засилването на мощта на а, огромните мултиплекси. Така че както и да се направи, моля ви, да няма ограничаване на тези цифрови екрани, така че те да не могат да поемат цялата продукция. А, индустрията на електронните игри също е изключително важна. А, виждаме много филми, които са екранизации на а, игри как а, игрите а, се отразяват а, на визуалният а, изказност. Затова е важно да се видим а, децата, да се научат а, как да разбират, как да тълкуват тези игри, как да живеят с тези игри. Повечето от децата не получават никаква помощ, освен от родителите си. Това да, как да се справят или как да се изразя с това пристрастяване – прекрасни деца, чудесни деца с а, богато въображение и те стават жертва на сериозни пристрастявания. Това също е част от задачите на образованието. Има много други въпроси, но нямам време сега. Добре, госпожа Екел. Само няколко думи. Мисля, че трябва да организираме нещо, което да чества европейското кино. Да бъде тържество на разнообразието в европейското кино. Това липсва. Това не се а, отбелязва като празник в Европа. Ето и господин а, Вендерс каза, другите хора уважават нашата култура. Ние защо не показваме как високо те я ценят? Аз бях сега в Обединеното кралство. Там като съм, винаги ми е много странно. Ако някакъв филм се окаже касов успех в Штатите, в Единеното кралство хората отиват да го гледат вече с нагласата, че гледат успешен филм. Защо? Защо така? Американците също и други държави ни уважават, уважават ни киното. Защо не покажем как изглеждат нашите културни успехи от другата страна, от, е, от страна на чужденците, защото явно собствената си европейска страна не може да го покажем. А, сега, а, вие задавате и а, трудни въпроси а, за а, а, цифровизацията. Мисля, че трябва да ползваме и интернет, да ползваме новите технически средства, а, а да използваме различните възможности за работа в мрежа, за да може да се рекламира, лансира европейското кино и да се следи актуалното му развитие. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на други а, до, а, наши гости. Първо ще дам думата на господин Роман а, Гуте, който е основател, председател на една от най- а, успешно а, работещите филми в областта на киноразпространението в Полша. Той наистина е герой в а, битката за а, насърчаване на европейското кино. В началото, когато той започва, киноразпространението в Полша е монопол. Той е сред основателите на, на филмовия фестивал в Брашов. сега ще ни разкаже е, обаче защо е съосновател на първия а, американски фестивал в Вроцлав. Защо направихте този фестивал? Аз ще говоря на полски, по-добре е така. Добър ден на всички. Защо организирах фестивал на американски филми? Той е, продължи 5 дни, е, приключи миналата седмица в неделя. Целта на организаторите беше да се промени имиджа на, е, на американското кино. То се идентифицира с, с пуканките и Кока-Колата. Ние искахме да покажем другото му лице. Основно показахме независими авторски филми, също така и класически филми. Почти половината бяха такива, като Граждане на Кейн или Касабланка. Много други известни филми. Имаше училища а, от Варшава, които купиха билети и дойдоха учители и ученици, гледаха филмите, обсъждаха ги. Аз съм за разнообразието. Да, искам да имаме достъп до комерциалното американско кино, но и до независимото кино. И разбира се, европейското кино, което ми е много а, на сърце. Моята фирма, а, Гутек Филм, а, съществува а, от а, 16 години. Вече сме показали 300 филма. А много от а, зрителите са гледали а, тези филми а, в киносалоните, така че публиката ни смятаме е многобройна. И така, в отговор на въпросите, госпожо председател, това мога да кажа, не знам <laughs> дали ще се радвате да го чуете. Та, ежегодно гледам стотици филми. Посещавам и малки фестивали, и големи. Европейското кино е много, много лико. То все още се развива и е пълно с изненади непрекъснато говорим колко е трудно да се стигне до публиката. Това означава да погледнем и заглавия, които на мен са ми при сърце, като а, такива, а, от, които са създадени от млади а, режисьори и продуценти, от дребни национални а, процески къщи, те трудно достигат големия екран. Това не означава, че те са по-малко интересни, колкото преди 20-30 години, когато ролята на европейското кино бе доста а, по-водеща, но идете в Венеция, Роттердам, Берлин, Кан и ще се уверите колко богато и многолико е европейското кино. Ние обаче живеем в ера на промяна. Този ця, целият наложил се модел на дистрибуция преживява дълбока криза и продуцентите и притежателите на авторски права болезнено осъзнават това. Трябва ни модел на разпространение на филми, който отговаря на потребностите и начина на живота на зрителя, като например кино по, допоискване по телевизията или по интернет. Според мен едно, един такъв нов модел трябва да се съчетае с възможностите за оформяне на нов бизнес модел, благодаря на който фирмите от киноразпространението да могат да получат финансова устойчивост, да достигат до зрителя, но да имат и добри резултати. Господин Вим Вендерс говори в този план за европейските дистрибутори. Той каза, че пазарният дял на европейските филми е недостатъчен. А разпространителите се сблъскват с огромни трудности когато а, разпространяват европейски филми, все пак а, те а, биха искали да имат и някаква печалба. Особено когато са европейски филми от не тяхната държава. Става въпрос за прекомерните понякога лицензионни такси. Що се отнася до защитата на авторското право, е, има по-традиционни начини, които показват своята остарялост. Например, дивидитата, защото има много по-модерен начин да се свалят филми по интернет. Е, а, също така европейското кино като че ли не е толкова интересно за телевизиите. През миналата година аз не а, е, успях да продам нито един филм на обществените телевизии Полша. Защото държавната телевизия се опитва да се конкурира с комерциалните телевизионни канали. Европейското кино трябва да се сблъсква не само с конкуренцията на е, американските продукции. То трябва да се справи и с огромната вълна аудиовизуално пиратство. Европейското кино трябва да се, е, да се съизмерва и конкурира с видеоигрите. Те стават все по-сложни. Има и сложни телевизионни, а, а, извинете, скъпоструващи телевизионни сериали. Така европейското кино се превръща в все по-елитарна, елитарен жанр. Предвид на днешната ситуация, трябва да а, направим така, че медийната грамотност да се включи в образователните програми. Децата в училище трябва да учат за историята и постиженията на европейското и свободно кино. Кината трябва да включват в в програмите си не само най-новите филми с голям касов успех, но и класически филми, местни филми, полски филми, в а, нашия случай. А, така, например, а, Асоциацията а, Нови хоризонти в Польша а, включва а, програма с, с училища в 19 полски града. Те ходят на кино веднъж седмично, о, гледат филми. Много често те се срещат и с авторите на филма, понякога с режисьора. Това не се прави еднократно. Това а, е, се прави редовно за ученици от всички класове. От първи клас до последния клас на средното образование. А, на летния ни фестивал в Вроцлав имахме 20 и 22 000 а, посетители. Имахме над 200 учители, които участваха в семинари. Ги учихме не само а, какво представлява киното, но и как то да се използва в учебния процес. А, много често родителите не пускат 16 годишното си дете да отиде само на летен кинофестивал в съседния град, но ако се организира екскурзия, ръководена от а, учител, тогава децата ще ги пуснат. Филмовия институт а, закупи и разпространява а, правата върху полски филми, късометражни и пълнометражни това са 16 000 филма. А, разпращат се тези а, лицензи, тези филми в училищата, заедно с информация за това как може те да се използват, като се преподава култура или а, литература или история. Това е интересна инициатива. А подобен а, род инициативи а, с, би трябвало също да се разпространяват. Няма нужда да повтаряме всеобщи истини. необходимо е да се насърчава показа на филми в европейските кино салони. понякога се оказва, че младите хора изобщо не са стъпвали в а, киносалона. Ако им се покаже заинтригуващ филм, те отново ще отидат на кино. Имаме а, също възможност да се на осигури по-лесен достъп до класиката. Ако искате да четете а, Достоевски, например, може да отидете в библиотеката и да го прочетете. Също трябва да се направи. Ако искате да гледате филм на Вин Вендерс или Антониони, трябва да знаете къде да отидете и да го гледате. А, а, трудно е а, да се. А, осъществи такъв достъп. Особено трудно е да се осъществи законен достъп до такава класика. Има и други инициативи, като например връчването на европейски филмови награди. Това се прави вече 20 е, години. Добра е неодавнашната е, инициатива на Европейския парламент за връчване на наградите Люкса. Аз мисля, че е, наградите Лукса ще бъдат а, полезни и за това също европейски филми да се показват на територията на различните държави членки по едно и също време. За организациите. Ние имаме различни организации. Например, Europe Distributions обединява кино разпро... разпро... разпространителите. Трябва да намерим бизнес модел, който да помага за финансовата устойчивост на киноразпространителите, да им помогне да функционират при сегашните обстоятелства. Сегашната система на кофинансиране на дистрибуцията чрез програмата Медия има ключово значение. Това е програма, която си е доказала ценността си и по отношение на европейското кино. Тя действа добре. Ако я нямаше, много европейски е, филми нямаше да стигнат до екрана. Въпреки това, много са филмите и днес, които не стигат а, до екрана. Господин Вендерс го каза, а, че от а, произвежданите средногодишно 1200 европейски филми, половината не стигат до екран. Закупуването на филм на кинолиценз няма смисъл, ако филма не стига до а, киносалона. Ако дори достигне до киносалон, той остава там само една седмица. Малките независими а, киноразпространители нямат големи а, бюджети за рекламиране на филмите, които показват. А, трябва да направим нещо. Понякога чувате някакъв филм от а, някой известен автор, искате го гледате, обаче сте го изпуснали. А, вече не го дават. Моята а, фирма купи правата за Дигросе Штиле, германски филм, 3 часа почти без диалог. Купихме три копия в началото. Много ми хареса този филм и бях убеден, че ще се хареса и на публиката в Полша. Започнахме само с едно копие на голямата тишина а, в а, киносалона ни Мурано и се образуваха опашки по касите. На другите а, киносалони, като разбраха какво става, а, се стана така, че 6 месеца се въртя този филм. И а, защо го казвам това? Нужно е да имаме киносалони, може да имаме стока, като нямаме магазини, къде да ги продаваме. И тези киносалони трябва да имат възможност да показват един и същ филм по продължително време. И така, трудностите е, за достъп на европейските филми до публиката са, са свързани с най-основните пропуски или слабости на сегащата система. Основно това са парите. Трудно могат да се решават много ликите проблеми на европейския пазар на разпространение без бюджет. Така че а, за сега искам да кажа нещо по въпросите, които вие зададохте. И Вим и Ан може би не искаха да навлизат на територията на киноразпространението. Аз ще споделя няколко предложения, които струва ми се са много практични, прагматични, а, може да са дребни, но според мен могат много да помогнат на европейските филми да стигнат до екрана. Трябва да имаме повече киносалони, които да показват европейски филми. Финансовите средства трябва да се насочат към а, а, ремонт, а, обновяване на съществуващи киносалони, добавяне на нови кинозали, а, изграждане на нови екрани. Това на много места в Европа не може да стане без а, помощта на европейските фондове. Също така трябва да се насочим към създаване на допълнителни мерки и инструменти, чрез които да направим европейското кино по-привлекателно. Трябва да е, даваме стимули на кината, които показват европейски филми, особено е, чрез подкрепата на програмата Медиа. Затова бих искал Е, да се увеличи бюджета на тази програма, така че е, парите, които а, киносалоните получават, показвайки европейски, европейски филми, да бъдат по-значителни. Днес а, става въпрос по-скоро за престиж, отколкото за финансови постъпления. Ние трябва да направим стимулите е, смислени в финансово отношение. Освен това, трябва да направим а, нещо, за да помагаме на а, дистрибуторите, така че те да могат да убеждават аудиторията колко е ценен даден филм, като го показват по-дълго. ценностните филми имат нужда от по-дълго време, за да намерят собствената си аудитория и това отношение в времето не могат да се конкурират с американските доказали касовия си успех. Ще ви кажа нещо за видният режисьор Кен Алош. Той присъства на един от фестивалите, където бях. И той каза нещо, което изразява и моето убеждение. Трябва да гледаме на филмите, така както гледаме на драматичните театри, на оперните театри. театри. Киносалоните трябва да се програмират и управляват от хора, които разбират и обичат киното, а не е, от хора, които а, е, знаят как е, да въртят ресторант за бързо хранене. Както боя се е случая с много а, салони в момента. За програмата а, е важно да има а, разнообразие, да има а, няколко а, екрана, които да показват европейски филми. Да, такава програма би могла да започне с а, програми, осъществени в а, големи а, европейски градове, особено там, където дялът на а, европейските филми е нисък. Искам да цитирам думите на европейския депутат Пьотър Борис той преди да дойде в Брюксел беше заместник управител в областната управа в Полша. А, преди него в Вроцлав нямаше киносалон, който да показва европейско кино, но благодаря неговите усилия едно а, старо кино а, с 700 места бе а, преустроено а, и, и там сега има модерен мултиплекс а, с няколко екрана, а, където а, могат да се показват европейски а, филми. А, това преустройство с, с модерни е, екрани а, костваше 5, е 5 милиона евро. 30% от тези разходи се финансират от европейски средства, останалите от собствени източници, включително от филмовата институция, която е собственик на този а, кинотеатър. Мисля, че това е добър пример за съчетаване на национално и европейско финансиране. Такива кина трябва да а, изпълняват и а, просветна мисия те трябва да съпровождат показа на европейски филми с най-различни кинолектори, разпространение на писмени материали, които да насърчават и представят европейското многообразие в областта на кинематографията. Киното е част от цялата обща сцена и киноразпространението е много важно. Е, разпространителите понякога се проявяват като съпродуценти, те организират и ръководят провеждането на фестивали. Не отдавна се а, а, е, поде инициативата за програма за дигитализация на киносалоните от Европейската комисия, която съм сигурен е, прав, е стъпка в правилната посока. А сега а, се радвам, че съм част от този, надявам се, уводен дебат, а, който ще способства за а, засилване на ролята на европейското кино. Благодаря. Благодаря. Вие ни дадохте е, няколко добри идеи, които ще включим в нашата дискусия през следващите месеци, за да постигнем целите, които набелязахте и вие. Преди да преминем към дискусията, ще дам думата на нашия приятел от Италия Джорджо Розети, е, делегата от е, е, Венецианските дни. Венецианските дни са нещо много е, хубави в е, рамките на фестивала в е, Венеция. Така наречените джорнати дели аутори. Вие ужасно много ни помогнахте през тази година, защото в Кан стигнахме до идеята да направим общ проект между наградата Лукс и Венецианските дни. Поканихме 27 млади хора, кинолюбители от всички страни членки. Платихме пътните разходи и престоя. Това беше проект 27 Times Cinema те гледаха е, филми, дискутираха от сутрин до вечер загледаните филми, говориха и в интернет пространството за тези филми. Въобще беше е, страхотно струдничество. Госпожа Коста и с е, отидохме и посетихме тези, тази инициатива през последните дни. Видяхме, че младите хора са много щастливи от факта, че им е даден този шанс. Ние дори не можем да а, а, разберем и да оценим в достатъчна степен онова, което младите хора ще излъчат в а, обществеността. Защото с нашата награда Лукс и с други подобни награди можем да направим много за Европейския съюз и за Европейския парламент, за малки и унези, които не знаят за тях да разберат. И нека да благодарим на Джорджо Розети, който ни помогна да организираме тази проява. Джорджо, имаш думата. Да. Госпожо председател, ще използвам а, тази възможност, спазя времето и, и ще говоря на италиански, разбира се, много сме горди с нашия език. Тази сутрин, докато слушах Разбрах, е, че е, ние имаме право, когато твърдим, е, че можем да се гордем с нашето кино. Вим Вендърс каза, че пътува по целия свят и се гордее с това, че европеец и че нашата европейска култура се цени по целия свят. Целият свят гледа на европейската култура като на нещо ценно, нещо изпълнено със значение всички, които споменах за проблемите на европейското кино, също бяха прави. Мисля, че е, националните е, правителства е, е трябва да се погрижат е, за това а, е, кинознанието да стане част от учебните програми, а, а националните правителства много често дори не могат да си а, е, представят нещо подобно, въпреки че киното и филмите представляват визуализация на историята на а, съответната държава. Няма по-добър инструмент за унагледяване на миналото. А, страните в Европа все още не са в състояние да направят това. Мисля, че трябва да навлезем в личния живот на европейците защото той също е част от Европа. Европа не са само а, институциите. Председателката току-що даде а, този положителен отзив за инициативата 27 Times Cinema. Наистина тази инициатива беше голям успех благодарение и на подкрепата на венецианските дни. Тези 27 младежи доказват че може да се направи много. Двама от тях присъстват днес тук. Тези 27 младежи прекараха чудесно. Те се наслаждаваха на престона си там и се чувстваха като част от Европа. И това без всякаква излишна риторика. Те просто нагледно преживяха Европа. Искам да се концентрирам в моето изказване върху е, фестивалите, защото това е моя занаят, е, така да се каже. Аз говорих с е, колегите, с Фредерик Бое от фестивала в Кан. И е, с него достигнахме до извода, че е, е, сме на едно и също мнение за това, което е, трябва да се направи за създаването на един публика. За целта трябва да започнем е, в е, училищата. И а, не бива да забравяме и ролята на фестивалите за това. Все още в Европа съществува а, мрежа от а, киносалони, които излъчват и по-малки филми. Можем да се гордеем с тази мрежа. Фестивалите могат а, а, също да правят това. И с Вин Вендер сме от едно поколение, а, което е, е, гледаше на филма като на един вид откритие. Днешни, фестивалите в днешно време обаче са изправени пред опасността е, да се превърнат само в място, на което да се показват звездите на червения килим. Трябва да Мислим обаче и за това, че фестивалите трябва да продължат е, да бъдат е, място, е, на което да се правят открития, без значение дали те се провеждат в Буенос Айрес или в Лагадогу. Важно е да а, е, имаме качествено европейско кино, качествени европейски филми, които са отворени и показват нашата откритост към света. Тези филми не са скучни, те не бяха скучни преди 20 години. Европейските филми а, е, никога не са били скучни. Европейската киноиндустрия може да се гордее с а, е, това. въпреки това, европейската киноиндустрия се нуждае от подкрепа, за да постигне своите цели. Друга важна задача е включването на кинематографията в учебните програми и създаването на публика. Тази инициатива 27 Times Cinema показа, че изпълнението на тази цел е напълно възможно. и всичко онова, което смятаме за теоретично възможно, може да стане и възможно на практика. Това означава, че фестивалите отново трябва да започнат да се ценят като място, на което да се правят открития. Друго нещо, което ми се струва много важно е, е това, което ние от киноиндустрията можем да кажем на политиците. Първото, което искаме да кажем е следното. Спасете онова, което може да се спаси, защото имаме безценно наследство. Има много филми, които не са спечелили никакви награди, които въпреки това са ценни и се ценят е, повече или по-малко и от публиката, но без програмата медия нямаше да съществуват много ценни а, е, произведения. Е, може да се направи обаче и много повече. И аз си мисля, че ние наистина можем да се гордеем с онова, което имаме. А, аз е, представлявам една държава, която в момента не е поставила културата в центъра на политическите си стремежи. Но има европейски страни, които правят е, точно обратното. Следователно е възможно и можем да се гордеем с това. Сега няколко думи за наградата Лукс. Вим Вендерс каза, че европейската, е била основана Европейската филмова академия. Това е много важно. Наградата Лукс не е толкова стара. А получаването на награди за даден филм не означава непременно, че този филм ще е, има и касов успех и ще печели пари. младия Фатих и Яким много малко след създаването на тази филмова награда успя да я спечелим. Тоест бяха а, наградени за този кратък период филми, които след това бяха излъчени в цяла Европа. А това не е съвсем без значение. Това показва, че а, а, създаването на качествен продукт си заслужава извън границите на собствената а, а, държава. Целта на авторските дни в Венеция е следната. Ние желаем да подкрепим инициативи, подобни на наградата Лукс Наша цел е да достигнем до младата публика. Не бива да се затваряме в кул от слоно, в кости, да произвеждаме кино само за елит на публика. Театъра и операта в продължение на цяло едно столетие бяха, се радваха на огромна популярност и това може да се случи и с киното. киното а, преживява периоди на популярност и в а, Европа, защото е, е имало коража да се обърне към една определена публика чрез фестивалите ние би трябвало да се опитаме да играем важна роля в този процес. За тази цел не се нуждаем непременно от финансова подкрепа. Да, финансовата подкрепа е необходима, но това не е всичко. Ние се нуждаем от нормативна рамка, която да ни бъде зададена от Европейския парламент. Е, имаме нужда от, из, е, извест, от някакъв европейски авторитет, който да застане зад е, и да подкрепи нашите усилия. Наистина могат да се направят много-много неща. Ние не можем да ги направим тази сутрин, този преди обед но мисля, че можем да посеем а, едно семенце и да покажем, че продължаваме да бъдем популярни, че сме красиви и интелигентни. Имам още пет колеги, които искат да вземат думата. Моля ви да бъдете кратки, защото и комисията, и съветът искат да вземат думата. Надявам се да ви стигнат няколко минути. Със сигурност всички са възприели онова, което бе казано, защото то е насочено към комисията, към съвета и се радвам, че техни представители са тук. Сега Мария Куча има думата. Благодаря, госпожо председател. Моето впечатление, след като слушах внимателно, че ние се намираме в един вид упражнение мозъчна атака. Толкова многообразни са проблемите, толкова многопластови са. Затова ще ми бъде трудно да се концентрир... концентрирам само върху една или две точки. Мисля, че всички ние споделяме мнението, че отрешаващо значение тук ще бъде дейността на кинопроизводството. Тук става дума и за бъдещите потребители бъдещите ползватели на киното като продукт. И в този смисъл е необходимо преподавателите също да са а, обучени по съответния начин. Тук става дума, разбира се, за аудиовизуални медии, а, в частност за киното. Това отношение те трябва да са обучени, образовани, така че да могат да използват киното в часовете по история, например, или в други а, при други предмети. В своето изказване аз се концентрирам върху младите хора и малките деца. И в, този, в тази връзка имам въпрос. Тези млади хора, тези деца използват често нови формати, нови уреди, а, за да гледат кино. Това могат да са а, игри, е, спорт и така нататък. Става дума за съдържание, е, което е неудовлетворително като такова. А големите режисьори, е, големите писатели, големите творци, как бихте могли вие да допринесете така, че съдържанието на тези а, аудиовизуални продукти, които децата ползват, да се подобри. Да, така че те да дават по-голям принос за наистина качествено обучение, образование на децата и така, че ползвателите на кино да спечелят от това. Разбира се, говорим и за емпатия между европейските граждани. Следващия оратор, заповядайте. Незакон рефлексия над станем култура европейски. Благодаря ви много за тези размишления за състоянието на европейската култура. Благодаря също, че обсъдихме различните измерения и значението на киното. Това, което вие ни разказахте за духовното възпитание на младежите, особено чрез подготовката им е и с това да <clears throat> ги научим как да декодират е, образите. Мисля, че това трябва да се превърне в една от основните теми а, когато в нашата парламентарна комисия обсъждаме бъдещето на европейското кино. Аз също искам да ви разкажа нещо. Преди няколко месеца слушахме много интересни е, виждания, които споделиха с нас е, социолозите. Те казаха, че а, едно време поколенията са се сменяли на 20 години. Благодарение на цифровите технологии обаче тази смяна днес става на 7 години. Така че ние сме съвсем наясно с а, а, заплахите а, за културата, които са днес, а, за които говорихте и вие. И примерите, за които чухме, за фестивал, организиран от господин Гутек с а, където са а, дошли стотици хиляди души. Това са прекрасни примери. Ние трябва да насочим вниманието си а, върху възпитанието и образованието чрез културата и филмите. Интересно беше и това, което ни сказа Вим Виндърс и инициативата, подкрепена вече от председателя Барозо, за включването на националните държави на европейските институции в такива просветни кампании. Цифровизацията е важна и за разпространителите. Явно по този начин те така ще могат да стигнат и до по-малки аудитории и места а, и да образоват и възпитават а, младите хора там. Благодаря. Благодаря. Даваме думата на интенданта на филмовата академия в Бабелсберг. Господин Вентерс каза най-важното. Аз имам само два малки коментара а, и въпроси. Първото Първият проблем е свързан с езиковия проблем в европейското киноизкуство. Има ли, полагат ли се опити да се превеждат филмите? Обикновено един от методите е синхронизация, но обикновено няма пари за това. Има опити за технизиране на говорната комуникация. Това би, би могла да бъде голяма помощ, така че да не се налага с а, допълнителни а, средства да се финансира превода на филмите. Втория проблем, който виждам и който бе споменат, бих искал да го подчертая. Всичко това е свързано с обучението на преподавателите, на учителите. В Германия, например, е голям напредък, ако човек отиде, посети фундус в Бабелсберг види костюмите, униформите, изобщо всички реквизити, оръжията, топовете, но това не е същинското обучение. Ние наистина се нуждаем от едно целенасочено повишаване качеството на, на филмовите компетенции на, на учителите. И това е нещо, за което трябва да се застъпим и това е задача на нашата комисия. Това би било от помощ. Благодаря, господин Кели. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо, uh, споделям удоволствието си а, днес а, да чуя тези позитивни послания от нашите гости, особено това, което казахте за ценния принос на киното и за ролята на институциите. Особено ми направи впечатление, господин Вендерс, това, което казахте за паралела между американската и европейската мечта. Та, въпросът ми е, дали не смятате, че е, евро... Е, американската а мечта е нещо по-лесно за сбъдване, защото имате едно правителство федерално, отколкото европейската, където са 27. Тоест, а, другия ми въпрос. Не смятате ли, че а, дублирането на филмите понякога влушава качественото възприемане на филмите, защото понякога актьорите в оригиналния филм работят много върху акцента, който е част от характеристиката на лицата, които те играят. Така, освен това, ние тук говорим за европейската мечта, а не за европейския екран. А, та, разликата може да е малка, но е важна. Все пак трябва да сме позитивни. Също така, идеите, които споделихте, са доста интересно. Ни е за наградите. Бихте ли пояснили по какъв начин да се лансира по-добре наградата Лукс? Да, ако искате, може да почнете да ми отговаряте с дублирането на филмите. Сега тук говорихте за младежите, имахме много младежи тук. За тях сигурно е много ободряващо да чуят а, толкова важни хора като вас а, да говорят а, за ролята на киното в образованието и възпитанието. Искам да им кажа, между другото, добре дошли на младежите. Да, казва председателката, и аз искам да приветствам добре дошли ирландските ученици. Господин Баго. Благодаря, госпожо председател. Фантастично а, е Фантастично е, е това изживяване днес, този е, дебат. Огромна а, а, пропаста съществуваше и наистина такива изслушвания трябва по-често да се организират. А, с, тук благодарение на традиционната а, дружба между полски и унгарските народи, аз искам да се обърна към е, тематиката, която постави господин Гутек. Не искам да си зараваме е, главите в пясъка, да сме прагматици. А именно, днес забелязваме, че изкуството винаги губи в битката с бизнеса. Затова не трябва просто да плачем за съдбата, да оплакваме съдбата на независимият а, кинаджия. Да се върнем а, към унгарската пословица, която казва, а, че е, няма, а, че а, разликата между лудия и гения е а, успеха. най-големите продуценти а, от а, унгарски происход, които доказват своя а, успех на, в Америка, често посещават а, а, Унгария. И аз онзи ден имах а, среща с а, някои от тях. Те ни казаха, а, европейското кино е живо, то е по-жизнено от а, киното от ръцена страна на океана. Ние трябва да му възвърнем живота, <clears throat> и ще ви върна към предните въпроси. Как, знам, че и всичко зависи и от парите, маркетинга, предвид на това, че бюджетите на някои от холивудските продукции са по-големи от националните бюджети на някои малки държави. А, Струва ми се, че киноразпространителите а не а, работят а, по маркетинга достатъчно и не лансират ценността на френски, италиански или други филми, които биха могли да бъдат показвани тук и затова губят. И така настоя... искам да кажа, че е важно да се оформи всичко това в една писмена стратегия за насърчаване на киното. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на двамата господа. Ако някой друг от подиума желая да даде отговор на поставените въпроси, на изразените мнения, с удоволствие ще му дам думата. Вие желаете ли да кажете нещо, господин Гота, господин Козети? Или чухте потвърждение? Мисля, че вие всички ви, виждате нещата много правилно и правилно ги изразихте. А, това е момент или настъпил е моментът за обмен значението на Европейския парламент. А, за инициативата 27 пъти кино бе от решаващо значение, защото по този начин се видя какво може да бъде направено. И това е конкретен знак за това, че е възможна стратегия и че може нещо да се промени, включително и по отношение на това, как младеща гледа на тези въпроси. Um, мисля си, че след днешната дискусия бих желала да подчертая още веднъж колко важни са фестивалите. Все повече фестивали има. Обикновено аз прекарвам своята вакансия, своя отпуск в един регион в Нормандия, където има невероятно много малки е, фестивали. Има един, например, малък фестивал на европейското филмово изкуство а, и а, публиката е много широка, все повече млади хора идват и това е прекрасно. Исках да подчертая това още веднъж, че ролята на фестивалите е много голяма. Господин Гутек. Uh, uh, Jeszcze sekundkę, żeby odpowiedzieć na te pytania dotyczące tłumaczeń. W odgovor na въпроса ви за преводите на филми. Разбира се, в Европа имаме и субтитриране, а в някои държави, а в други се прави и озвучаване на, на доблажа. Разбира се, а, за субтитрирането или доблажа са а, необходими специално заделени средства при разпространението. А, такива пари трябва и за а, фестивалите. Да се спра на фестивалите. Броя на фестивалите нараства и много за много филми днес фестивалите са единственият, единствената възможност да се покажат на екран, на киноекран. казах, направих и този фестивал за американско кино в Рослав, който свърши пред няколко дни. И парадоксалното е, че когато младежите дойдат да гледат американски филм, по-лесно може да ги заинтригуваш а, от кино. А в бъдеще ще гледат по същия начин и чуждоязикови европейски филми. Аз не виждам някакъв проблем с превода на филмите. Има предложение. Направете един фестивал във Вацлав за непоказаните европейски филми, а не само за независимите американски филми. Не е ли добра идея? Окей. Okay. Е, Just a short answer. Oczywiście organiz... Кратък отговор. Да. А, аз разбира се, организирам такъв а, фестивал във Вроцлав лятото през юли. Показваме 70% европейска а, филмова програма. А, съгласно нашите изисквания, то 70% от показаните филми са европейски. Тази година имахме 122 000 зрители. Това е моят отговор господин Вендерс. По въпроса за езиците, цифровизацията на филмовите екрани улеснява толкова много използването на езиците. Можете на едно копие да имате а, примерно а, суб, а, превод само на езика, в който, на, който ще, на държавата, където ще се показва филма. Може да имате няколко езика а, и с, а, натискането на клавиша зрителя да си избере а, на какъв език да гледа а, филма. Дублирането а, продължава да се използва. А, в повечето филми се дублират. Във Франция дублирането а, запада, бих казал, в 50% от филмите се дублират, от немски примерно, как, е, както е в моята страна, 50% са с, с субтитри. Субтитрите също са образователно средство. Ние много подкрепяме използването на субтитрите. И това е едно от предимствата, които може да предложи един дигитален екран. За наградите на Европейската филмова академия искам да кажа, че ние съществуваме изцяло и единствено с цел да лансираме, е, рекламираме, подкрепяме европейското кино през две години се провеждат нашия фестивал в различна европейска а, страна и нашите е, филми се показват по цял свят, включително чак до Австралия. С много малко средства, трябва да кажа, че нашата а, академия се финансира почти изцяло от а, Берлинската община а, и трябва да кажа, че ние допринасяме много за лансирането на европейското кино. Ако имате възможност да ни гледате, аз не мога да ви кажа, разбира се, къде точно а, може да ни гледате, а, защото не знам по кои канали ще ни показват нашите филми, но ако дойдете в Талин, добре дошли. Благодаря, господин Вендер. Сега накратко ще дам думата на един от представителите на председателството, министър от Белгия. Моля да уважавате нашето затруднение с времето. На кого да дам думата? Бих предпочела на госпожа Бланша, ама тя отговаря за образованието. Затова ще дам а, думата на министра на културата. Може би а може да си го поделите, ако искате общо 5 минути. Е благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря за това, че ни поканихте на това изслушване, което беше наистина изключително интересно. Що се отнася до мене лично, трябва да кажа, че много се радвах да се, да се, да се срещна с а, а, Вим Вендер, защото неговия а, фил много ме впечатли през 80-те години. По време на заседанието на министрите през октомври се казаха също важни а, неща. А, ще кажа и няколко думи за това, което предстои по време на съвета през ноември. Аз ви дадох думата, защото нямаме е, повече време. Е, ще говорите или вие, или вашата колежка и това ще бъде становището на съвета. Тогава даваме думата на госпожата. Казах. Един от политическите приоритети на председателството беше е, е, държавната подкрепа, държавното субсидиране на филмов, филмовата индустрия. През октомври се проведе неформалния съвет на министрите, на който се е, обсъдиха условията за финансиране от е, страните членки. Е, Можем, ако има възможност, да говорим за предстоящото съобщение на Комисията за субсидиите за филмовата индустрия. Държавната субсидия трябва да бъде предназначена не само за създаването на филма, но и за всички етапи по веригата на създаването на един филм. Сега няколко думи за съвета по образованието, младеща и културата през ноември. Ще представим две предложения за заключение на съвета, които са до голяма степен свързани с това, което днес беше обсъждано тук. От една страна става дума за, за запазване на филмовото наследство в е, дигитален е, формат. И от друга страна ще става дума за подобряване или за улесняване на достъпа до тези произведения а, е, и използването им за целите на обучението и образованието. Така че нашата цел е да се води интегрирана и всеобхватна политика, част от която е и запазването на съществуващото наследство. Разбира се, че е, не можем да гледаме и да разбираме филмите, ако не познаваме германски експресионизъм, е, е, италиански веризъм и реализъм и така нататък. Очаква се и съобщение на комисията за, относно цифровизирането на филмите това съобщение е, се очаква с нетърпение от нас. То е много интересно. Е, е има и план за действие към е, това становище, е, но вероятно комисията сама ще каже за него. Искам да подчертая още веднъж, че прехода към цифровото кино е, е неизбежен и задължително необходим. Е, този преход обаче може да доведе и до там е, да изчезнат много малки киносалони, така че трябва да се подхожда много внимателно. Съществуват е, вече предложения за заключение на е, съвета от 18 октомври. В френско-говорещата част на Белгия съществува дълга традиция на е, обучението по работа с медиите, медийна компетентност. В миналото беше е, обучение по кино или един вид кин, кинознание. През декември предвиждаме да се проведе колоквиум с заглавие медийна компетентност за всички. Целта на този колоквиум ще бъде да излезем с декларация относно медийната компетентност обучението по медийна компетентност не бива да се обръща обаче само към младите хора, а също така и към възрастната публика извън училищата. Така че а, а, обучението в тази сфера е обучение през целия живот. В заключение – Ще подчертая колко са важни копродукциите, е, за културното многообразие. Мисля, че това е запазен знак на европейското кино, особено за страни като Белгия, които са малки и нямат голям капацитет за е, големи продукции. За такива страни е, е, според мен ясно, че без копродукции няма да има филмова индустрия. Благодаря, казва председателката. Благодаря за това, че ни информирахте за вашите планове. Не знаехме, че предвиждате колоквиум. Изслушване през декември. Трябва да се извиня на дамата до вас. Не бях особено учтива. Извинете ме, вашия колега най-вероятно успя да каже всичко, което трябваше да се каже. Е, надявам се в е, съвета да се застъпите за реализиране на вашите е, идеи. И сега на финала ще дам думата на комисията госпожа Сивер. Заповядайте. Авива Силва. Yeah. I've succeeded. Thank you very much. Успях. Благодаря, госпожо Пак. А, позволете да благодаря на Европейския парламент и лично на госпожа Пак за това, че организира а, тази интересна проява и за интереса към киното, нещо, което е моя страст виждам а, с удоволствие, че тази моя страст се споделя от Европейския парламент. Мисля, че а, важните послания, които прозвучаха за наградата Люкс и възможността а, тя да а, способства за разпространението и лансирането на европейското кино навсякъде на, в Европа със свидетелство за това. Мисля, че дойдохме тук а, слушахме интересни думи и сега можем да отнесем със себе си огромно богатство от нови идеи, които бихме могли да използваме в ежедневната си работа, в, да ги въплатим в политиките на Европейската комисия в множество области, като например политиката за оползотворяване на структурните фондове. Ето е една само от идеите, които прозвучаха днес. Е, филмът е изкуство, но това е и индустрия. Киното е свързано с а, идентичността чрез своите образи и разкази, но не бива да се забрави индустриалният аспект. В киноиндустрията работят много хора, там се използват и то в значителна степен нови технологии. Това, което чухме днес за дигитализацията, е, е наистина много вярно. Тя е огромна, благоприятна възможност. Същевременно обаче тя е и огромна заплаха. В смисъл, че тази цифрова революция е подобна на индустриалната а, тя предполага промяна от черно и бяло към цветно, от, тя е като смя, промяната от нямо към говорящо кино. Огромна промяна. Много се радвам, че прозвуча идеята за кинематографичната грамотност. Много се радвам, че Вим Вендерс сподели тази идея днес с нас. Това показва, че тази идея печели популярност и на политическо ниво. Това е идея, която ние ще се постараем да вградим в новата програма Медио. ще насочим повече към аудиторията, фокус, който днес отсъства фокус, който може да се постигне и чрез обръщане на внимание на фестивалите като средство за разпространяване на филмите из цяла Европа. Ще се обърна в заключение към парламента с молба за подкрепа. Надяваме се, че ще работим добре заедно в контекста на публичните консултации. Аз моля всички, които не са отговорили нашата покана да го направят. Ще работим заедно в тази трудна борба а, да осигурим на киното необходимите му средства за да може да а, се представи добре във всички тези нови измерения и битки. Благодаря. Благодаря. Ние имаме комисия, която се оглавява от председател, който наистина е, се е посветил на подкрепата на усилията на хора като Вим а, Вендерс и е хубаво да чуя, че в комисията има и други хора, които са със същата нагласа, но не, трябва ни а, още, още помощ, за да може да тръгнат нещата, за които говорим днес. Благодаря на всички участници днес за прекрасните изказвания. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря на съвета и на комисията. И позволете накрая да кажа няколко изречения. Вин Вендерс казва, че ние трябва да вярваме в силата на нашето въображение и да правим всичко възможно, за да запазим културното разнообразие, да се борим за нея, защото тя е всичко, което имаме и тя е невероятно богатство така че това многообразие наистина да бъде изпълнено с живот, говорейки за него, показвайки филми и да ги показваме на децата си. Аз се радвам, че темата за училището бе спомената. Имаме програма, която се казва Комениус. В рамките на тази програма, на програмата Комениус, тази тема може да бъде много добре а, включена. В новата програма Comenius. Ако комисията ни поддържа, ще имаме програма Comenius Teacher, защото ние не можем да поощряваме децата, ако не накараме учителите да разберат е, колко ценни е, са тези е, продукти. И позволете ми да кажа, че точно с наградата Лукс, това е, е един продукт, който поражда много полезни вълни и ни дава възможност да а, ходим в училищата. С а, трите филма, с трите филмови лауреата тази година, аз а, ходя в училища, в а, горните класове, защото тези теми са могат толкова добре да бъдат обсъждани. Те дават възможност на учениците а, да а, разсъждават. Какво означава, например, да живееш без документи? Какво означава е, убийство е, за честа? Какво означава това в ислямската култура, в турските семейства? Това е един ужасен процес, който разкъсва всички. Онези, които го извършват, онези, които страдат от това. Един е, немско-гръцки филм, който показва как мнозинството в населението се опълчва срещу а, е, малцинството и след това в крайна сметка стига до извода, че те не са по-различни от тях. Ето това са трите филма от тази година. Отидете с училищата а, е, в тях. Констатирахме, че колегите, всички колеги, включително и тези, които не са в Комисията по култура, че с тези филми може да се стигне до сърцата на хората и с а, е, помощта на комуникацията ние се погрижихме за това нашите филиали в Мадрид, във Франция, в Мюнхен и така нататък да не показваме само брошури, както господин Вендерс веднъж беше казал в една много сериозна критика, а, да се излезе с тези а, продукти, да се показва наистина кино и да се доближи европейската идея до хората. Иначе а, е, те ще мислят, че това, което ние правим е само е, работа по етикетирането, хранителните продукти и какво ли не е друго. И това е важно. Но другите възможности Възможностите за комуникация, свързането им с киноизкуството станаха още по-важни през последните години. И още нещо. Ние в парламента имаме една важна задача в така наречените външни отношения. В службата по външни отношения на Европейския съюз нашата задача е да не позволим да потъне културата. Чрез тази нова служба ние трябва да използваме възможността за посланник, за изнасене на нашите европейски културни ценности навън. А иначе ще се постараем медийната програма, новата ера на медия Мундус да получи колкото се може повече пари или поне това, което до сега сме получили, но това е задача на съвета и няма нужда от неделни проповеди по въпроса. А аз съм сигурна, че Белгийското председателство не държи неделни проповеди, а ще се борят за това съветът да отпусне средства за култура през следващата година. Още веднъж благодаря много за чудесните предложения. Можем да ви обещаем, че всички ние ще бъдем посланици на филма, на европейската история. Ще станем или ще останем такива. Можем да разчитаме на подкрепата ви. Много благодаря на гостите ни. Закривам заседанието на 17 ноември е следващото. Благодаря. Say... О, из... искам да благодаря специално на нашия секретариат госпожа Сиатоли на Мари Сола и на Бертран. Това са хората, които работят за наградата Лукс. Моля, станете, за да ви видят. Много ви благодаря.